Председателят. Госпожи и господа, моля заемете местата си.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 Госпожа Кораца Билд иска да вземе думата с процедурна бележка. Госпожо Кораца Билд, искахте да излезете с процедурна бележка. Имате думата. Благодаря, господин председател. Както знаете, измина повече от месец от разкриването тук в Европейския парламент на измамата по време на гласуване, извършена от госпожа Люпен. Аз наред с мнозина други колеги искам да знам докъде са стигнали